колежка ми. Така че не става дума да сме само доволни от уреди, които да ни казват дали да завиваме наляво или надясно. Смятам, че интелигентните транспортни системи трябва да се използват интелигентно. Повтарям това. Председателят закрива дебата. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е докладът на Дирк Стеркс за формалностите за даване на сведения за кораби. Давам думата на господин Стеркс. За 4 минути заповядайте. Благодаря, господин председател. Когато един контейнер с тежкотоварни автомобили пътува към Антверпен, той се движи на територията на Европейския съюз и за това са необходими, всъщност не са необходими формалности, но когато транспорта е по вода, а не с контейнер по суша, трябва да се извършат други формалности, когато се влиза и излиза от пристанища, но мисля, че тук е необходима друга уредба. Сключили сме споразумение и искам да благодаря на съответните лица в съвета, в комисията и в парламента, защото смятам, че това споразумение е добро. Беше договорено упростяване на административните процедури, данните се обменят по електронен път и всички участници могат да имат достъп до тези данни. Тези данни се намират на едно място, което означава, че компютърните системи са свързани в мрежа. Това означава едно огромно подобрение наблюдение в тази сфера и когато кораби влизат в европейски пристанища, ще има опростена процедура. Обаче все още няма освобождаване за товари, когато кораби влизат в пристанища на трети страни. Комисията проверява дали това е възможно да се направи възоснова на товара и дали за морското морския транспорт и за речния транспорт може да се приеме обща уредба, но за съжаление нямаме споразумение за езика. Е, предложихме английски език, а колегите, които имаха резерви, посочиха, че е, съветът не иска да чуе нищо за това. В директивата е записано, че държавите членки търсят е, общ език за комуникация, както в писмена, така и в устна форма. Надявам се, че в крайна сметка ще се прилага само един език. Ние не успяхме да постигнем в директивата да се посочи нещо и за лоцманите, и е, да има изключение от задължението за ангажиране на лоцмани. Надявам се, че тук ще получим една европейска законодателна марка в възможно, рамка във възможно най-скоро време и е, беше постигнатия компромис. Съветът искаше да отложи тази директива. Ние искахме тя да се приеме по-рано и е, в крайна сметка получихме споразумение след първото четене и с това ще спечелим време. Господин председател, мисля, че е, тази тема е много важна за транспорта на територията на Европейския съюз и означава напредък в посока устойчив транспорт в рамките на Европейския съюз. Също така се насърчава и крайбрежния транспорт, обаче съветът изпитва явно определени трудности и никога не иска да посочи какви са предимствата на всички тези мерки. Съветът иска нещата да се отлагат и никога не си задава въпроса дали някои неща не трябва да се хармонизират все пак в по-ранен момент, когато става дума за европейското законодателство. И е, за мен това е очудващо и е, доста раздразнително, господин председател. Ние трябва да стигнем бързо до единно европейско решение. Радвам се, че беше постигнато споразумение. Благодаря на колегите за съдействието. Е, Сега давам думата на комисар Калас. Заповядайте. Господин председател, почитаеми депутати, първо, много ви благодаря, господин Стъркс, за вашата дейност по подготвянето на директивата за формалностите за даване на сведения на кораби, пристигащи или напускащи пристанищата. Това е една важна стъпка. Не става дума само за формалности. Тази директива упростява административните формалности, за сведенията на кораби, което ще намали разходите за економическите субекти и за потребителите. Освен това, директива ще направи кратките пътувания по море по-привлекателни. Директивата предвижда план за създаване на общо европейско морско пространство без граници с идеята на разширяването на вътрешния пазар, така че той да обхване и морското пространство чрез опростени процедури. Да, наистина морският транспорт е предмет на много сложни административни процедури. Дори един кораб да пътуват пристанища, които се намират в вътрешния пазар и превозват товари сам в рамките на вътрешния пазар. Този превоз на товари често е свързан с ненужни административни разходи. Един важен въпрос, поставен по време на обсъждането, беше крайният срок за въвеждането на електронен пренос на данни, свързани с формалностите за сведения на кораби. Беше предложен срок юни 2015 година. Това е идеята, когато ще бъдат въведени услуги на едно кише. Комисията също така е готова да отговори на потребността от ясна уредба за сертификат за освобождаване от пилотаж. Комисията предостави своите констатации на другите институции и формулира предложения в основа на тези конституции, е, о, констатации. Комисията също така предлага да се разшири обхвата на тези процедури, така че те да обхващат стат и вътрешните водни пътища и да бъдат актуализирани техническите разпоредби на директивата. Като цяло, комисията подкрепя компромиса, който е постигнат между докладчика господин Стеркс и председателството. Това е един добър, балансиран компромис, който се основа върху общите принципи, които са заложени в предложението на комисията. Председателят, благодаря ви, господин Калас. Сега давам думата на господин Грандес Паскал за една минута и половина. Да. Благодаря, господин председател. Това е една директива, свързана с формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в или напускащи пристанищата. Става дума за кратки разстояния и трябва да ви кажа, че става дума за упростяване на всички формалности и самите документи, които трябва да бъдат попълвани а, по отношение на а, стоки, които пренасят тези кораби. Постоянно ще има инспекции. Искам да благодаря на колегата Стеркс за интелигентния подход към темата. Като докладчих в сянка, аз усещам, че и моето становище е включено в крайния вариант и това ме удовлетворява. Беше доста дълъг този процес. Успяхме да постигнем постепенно едно съгласие след приемането в нашата комисия и след това тристранния диалог. Вече има изпогодба между институциите. Тук са включени много важни аспекти и господин Калас вече ги спомена. Компромисното решение, което беше постигнато по отношение на ползването на езика и влизането в сила, са много балансирани и трябва да бъдат подкрепени. Свършена отлична работа. Искам да подкрепя господин Стеркс. Постигнахме целите, които комисията заложи и искам да благодаря за приноса за постигане на съгласие между институциите. Благодаря, колега. Госпожа Дебора Серакяни за две минути. Грация, президенте. Ringrazio... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Стеркс, който свърши отлична работа по този доклад и се опитваме да разширим свободата на придвижване в е, сектора корабоплаване. Според мен целта на директивата е отлична и всички стоки, които се транспортират в Европейския съюз, биха могли да бъдат освободени от различни формалности, които им тежат. Имаме нужда от един Европейски съюз без граници. Това не е само по отношение на сътрудничеството между различните органи, а упростяване на системите, което да се случва едновременно и да се гарантира доброто функциониране на вътрешното пространство в Европейския съюз без граници. Пренасянето на стоки по море трябва да се използва по един оптимален начин улесняването на административните процедури между държавите членки ще даде възможност за безпроблемно преминаване от пристанище в пристанище и ще улесни всъщност пренасенето на стоки посредством морски пътища, защото за сега това са само 10% от общия превоз, тъй като има много формалности. Електронните системи трябва да влязат в сила много бързо, за да може да има обмен на информация много кратки срокове. Оперативната съвместимост е изключително важна, за да има наистина едно административно упростяване. Електронната информация не винаги работи много ефективно и ефикасно и не е достатъчно, ако системите са просто технически съвместими. Що се отнася до езика, използването на един общ език ще бъде от полза на нашето корабоплаване комуникацията ще бъде по-добра, ще има по-малко административни пречки. Благодаря. Благодаря на госпожа Саракяни и сега давам думата на господин Бесет. За минута и 30. Благодаря, господин председател. По заглавието на доклада на господин Стъркс. Вие виждате каква е формулировката, обаче всъщност тя съдържа голямо предизвикателство, което надхвърля границите на техническите моменти в администрирането. Става дума за важно политическо решение, а именно да се погрижим за това секторът корабоплаване да бъде по-привлекателен и по-достъпен. Това е един сектор насочен към бъдещето и също така става дума за вид транспорт, който е изключително екологичен. Чудесният доклад на господин Старкс подкрепен от докладчиците в Сянка, ни дава възможност да направим голяма крачка напред в тази сфера и смятам, че нашата цел е постигната. Чрез тази директива секторът корабоплаване получава по-голяма степен на хармонизация, той става по-координиран и ще функционира по-лесно. Ние подкрепяме безрезервно този доклад и това ще покажем и при гласуването Може би е, бихме искали да бъдат създадени по-добри възможности за е, транспониране в националните законодателства, но все пак ние имаме едно споразумение с съвета, което приемаме и ще подкрепим доклада безрезервно. Благодаря, господин Бесе. Сега за две минути Петър Фандален. Господин председател, чудесният доклад на господин Старкс означава, че европейският пазар в сферата на корабоплаването добива по-конкретни очертания, защото формалностите ще бъдат значително опростени. Различни акценти ще бъдат поставени от комисията. Тя ще докладва за упростените процедури и дали могат да се приложат и в този сектор. Мисля, че комисията ще стигне до извода, че това е възможно и ще приеме съответните текстове. Що се отнася до лоцманите и задължението за включването или изключването им, аз мисля, че тук качеството във всички случаи се гарантира. Колегата Старкс посочи това в Комисията по транспорт. Аз искам само да кажа, че трябва наистина да се говори един език, когато става дума за това какъв език да се избере. Комуникацията трябва да бъде единна и това ще бъде първата крачка, но тя ще бъде много скромна. Докато има все още жертви на пътно-транспортни происшествия и докато когато става дума за такива злополуки, се ползват два или три езика, господин председател, ние трябва да повтаряме непрекъснато, че ни е необходим един език и това да бъде английски език. Тогава ще се постигне напредък наистина. Благодаря. За една минута господин Доминик Рике. Благодаря ви, господин председател. Първо, бих искал да благодаря от сърце на господин Декс за извършената работа и да го поздравя с резултата от преговорите със съвета. Текстът, който ще се гласува в пленарна зала, е важна стъпка към постигане на европейско морско пространство без граници, по този начин ще се засили конкурентоспособността на морския транспорт, което ще бъде от реална полза за Европейския съюз във времена на криза. По този начин също ще се повиши и екологосъобразността на морския транспорт. Целите на съвета са амбициозни. Идеята е не само да се намалят формалностите, но също така да се постигне хармонизация и да се улесни обмена на информация – чрез използване на интернет. Що се отнася до чувствителния проблем с езика, аз мисля, че компромисът предлага едно разумно решение, което ще улесни устната комуникация, без да се използва единствен език през цялото време. По-настоящем предложението за единствен език за комуникация не отчита цялата специфика Например, ако се използва твърде разговорен език, който е известен само на хората, които добре да знаят съответния език. Важно е да се гарантира бързото прилагане на предлаганите от господин Дерс мерки. Благодаря ви, господин Рюке, каза председателят. Започваме с процедура на изказване чрез привличане на вниманието на председателя, госпожа Тикао. Благодаря ви, господин председател. Директивата за формалностите за даване на сведения за кораби включва упростяване на формалностите, използването на обмен на данни, както и създаването на услуги за едно гише и упростена процедура за превоз на опасни товари. Прилагането на тази директива изисква добро сътрудничество между всички отговорни органи. Необходимо е да се постигне компромис за приложното поле на формалностите за даване на сведения за кораби. Комисията трябва да установи до каква степен речната информационна система е съвместима с системата SafeCNet, доклада предлага да се използва точка 14 от Конвенцията за безопасност на човешкия живот при море, която препоръчва да се използва английски като общ език за комуникация. Благодаря. Госпожа Гесин Майснер сега. Президент, Der Kommissar sprach von einem europäischen Seeverkehrs... Уважаеми господин председател, европейски морски транспорт без граници. Аз мисля, че е, всички желаем това и докладът е правилната стъпка в правилната посока. 95% от е, износа се осъществява по морски път, а също и голяма част от европейския стоков обмен минава през пристанищата. И за това е необходимо да се инвестира в тази толкова перспективна област и да се постигне необходимата хармонизация и упростяване. Мисля, че този този доклад постига и двете и е, аз смятам, че наистина е жалко, че господин Старкс не успя да постигне споразумение по две точки, които са много важни за него и за други тук, както чух, да се стигне до опростяване при разрешението за ползване на лоцман, защото на практика това има смисъл. И второ, по езика. Трябва да има общ език и той да бъде английски език. Много е, от е, моряците, които е, са по корабите, работят различни езици и когато има злополука, трябва да се използва един език. Благодаря. Now... Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин комисаря, а след това на докладчика. Имате думата. For... Почитаеми господа и дами депутати, благодаря ви за бележките, както и за подкрепата предложението. Тя беше единодушна. Радвам се за него. То е много важна стъпка напред, но ще имаме още една по-голяма стъпка. Тя е свързана с задачата ни да направим едно единно морско пространство, като премахнем всички бариери. Мисля, че повече проблеми ще имаме с митническите бариери. Сега говорим за формалностите и е много важно, разбира се, всичко това. Но това е нещо повече от административен въпрос. Ще поискаме вашата подкрепа, когато започнем да правим същото и що се отнася до митническите формалности. Те като че ли са доста по-сложни и по-спорни. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на господин Стеркс rapporteur. Ik wil nog eens alle collega's bedanken, meneer de voorzitter, die hebben meegewerkt. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички колеги, които съдействаха. Благодаря и за милите думи, които чух. Комисарът току-що каза, какво всъщност пречи тук. И това са митниците. Митническите системи не могат да бъдат тотално отделени от е, системите за морски транспорт. Те трябва да бъдат свързани, господин комисар, но при тази директива има определени неща, които изискваме от вас. Уредба за лоцманите, но и уредба на това каква е ролята на пристанищата като транспортни възли. Връзка между сушата и бреговото корабоплаване. Това очакваме. Предлагат се различни е, неща от сферата на политиката. Необходими са добри пристанища. И второто, което искам да посоча, това е речното корабоплаване. Тук наистина си задаваме въпроса дали има достатъчно добра връзка с останалата част от сушата. Чувам и нещо по отношение за езика. Английски да бъде общият език. Аз разбирам сантиментите на някои страни. Аз идвам от страна, където езиковите въпроси и използването на различни езици винаги са актуални. И се радвам, че в тази вавилонска кула тук мога да говоря на собствения си език, но в този случай езикът не е обвързан с емоции. Става дума за чисто практически въпроси, господин комисар, и за това ще постигнем напредък, ако се обединим около едно единно схващане за езика. Това е важно за целият е, сектор на корабоплаване. Един колега посочи, че е много важен единният език, който ще използваме, но това се отнася и за хората, които работят в този сектор. Той трябва да бъде ефективен и екологичен. Благодаря, господин комисар. Пожелава ви сила, смелост и повече скорост, за да осъществите всичко това, което се иска по член 11а. Благодаря, прекратявам дебата. Ще се гласува утре в 12 часа. Следващата точка от дневния ред е докладът на господин